Good afternoon, ladies and gentlemen. Здравейте отново. Благодаря на колегите, които са тук за тази част от заседанието. Мисля, може да започнем. Очакваме колегите да се присъединят към нас в последствие. Посветено е нашето заседание на две законодателни предложения, свързани с МФР. Първото становище е за комисията ТРАН. То засяга трансевропейската мрежа ТНТ, така е позната. Ние естествено се интересуваме от важността на ТНТ мрежата – за устойчивото развитие на европейските региони. Връзката между кохезионната политика и транспортната политика бе обсъдена, когато говорихме за инструмента за свързване на Европа и за е, регламента за общите разпоредби. Давам думата на господин Пападаки да представи становището си. Благодаря. Госпожо председател, с този регламент ще постигнем основната цел да направим именно транспорта по-чист, по-достъпен, по-ефективен и ще укрепим конкурентоспособността на европейската индустрия, ще увеличим заетостта. Основната цел на предложението е да се справим с закъснението и с правната несигурност, която засяга прилагането и, изграждането на ТНТ мрежата. Има елементи, които крепват координацията и трансграничното сътрудничество – а също така има и елементи насочени към процедурата за безвъзмезните помощи. Има желание за стримлайнване на всички процедури. Целта е като цяло устойчивото развитие на европейските региони, което е важно за европейските граждани. Ние, като Комисия по регионално развитие, се съсредоточаваме върху следните точки. Най-напред защита на екологичните въпроси, по-низки емисии и постигане на по-низки парникови газови стойности. Освен това, искаме по-добра оценка на социалното въздействие по отношение на заетостта, на здравеопазването, качеството на живота и предимствата за местното равнище. На следващо място ТНТ мрежата трябва да взема предвид околната среда, трябва да се вземат предвид тук и най- по-далечените региони. Искаме чрез нашето предложение да подкрепим економическото развитие на регионите. Всичко това зависи от социалния диалог и диалога с гражданите на национално, регионално и местно равнище. Това ще ни помогне да разберем отговорността и системата за финансиране на проектите. Освен това, трябва да има и система от санкции. С интерес очаквам коментарите на колегите. Искам да насоча вниманието ви към изменение 5. То бе оттеглено. Ще го заменя с ново изменение, което ще се съсредоточава върху Кохезионния фонд и 10 милиарда, които трябва да се използват за условията от 2018 година за инструмента свързва... за свързване на Европа. Господин Вълкърсел има думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да поздравя докладчика за измененията защото те обогатяват текста. Въпреки, че е възможно да се представят още някои изменения, за да се засили идеята за това, че мрежите за транспорта следва да обхващат и селските и градските и крайградските зони и също така, че е необходимо да се обменя добра практика и да има полезно взаимодействие между различните инструменти. Благодаря. Thank you. Other colleagues? Благодаря. Други колеги? Господин Целер. Благодаря. Благодаря и на докладчика за подготовката на този много важен доклад. Как да се сплотява Европа, ако не чрез най-вече, чрез транспортната си мрежа? Когато мислим за <clears throat> влаковете, високоскоростните влакове, трябва да кажа, тук говорим много за намаляване на емисиите от въглероден диоксид, за намаляване на паниковите газове, и именно в този контекст трябва да разширяваме железопътната мрежа. Когато погледнем Европа, обаче точно обратната тенденция виждаме. Разширява се сухопътния транспорт, а железопътния транспорт стагнира и даже мрежата се намалява. Последствието е, че все още не сме успели, въпреки дългогодишни планове за трансгранични мрежи в областта на железопътния транспорт, виждаме, че това все още не е приложено. От, 2000 от 2000-та година на 213 милиарда са отделени за е, железопътната инфраструктура и то най-вече за високоскоростните влакове. Има много неща, които са направени, но все още това не е достатъчно. Е, Сметната палата излезе наскоро с един доклад, който сочи, че има високоскоростна мрежа, добре развита в държавите членки, между отделни градове, но там където става дума за трансгранични региони, там почти нищо не е постигнато. 15 до 20 км преди е, държавната граница работите, строителните работи спират и няма връзки между отделни държави членки. Това е ситуация, която е абсолютно неприемлива. Опитваме се чрез пакета за железопътната мрежа да хармонизираме правилата, разпоредбите, изискванията и стандартите, за да може в крайна сметка в Европа да имаме единна високоскоростна железопътна мрежа. От години се дискутира този проблем. Всяка държава се опитва да наложи своя модел мрежа с различен успех. Но, за съжаление, на европейско равнище няма успех. А сега в същото време сили като Китай се опитват да провеждат политиката на един пояс един път и инвестират в железопътния сектор в Европа, докато европейските планове все още не произвеждат очакваните резултати. Тук се обръщам към комисията. Апелирам за по-усърдни усилия. Там, където държавите не се придържат към европейското планиране – където не поощряват развитието на обща високоскоростна железопътна мрежа. Там, където няма воля, апелирам към Европейската комисия да преустанови с субсидиите, с помощите и да каже, че трябва в тези места да има честна конкуренция – и да отстрани всички пречки за трансграничните, трансграничните мрежи. Мисля, че докладът на нашия гръцки колега е добър и може да даде своя принос за преодоляването на проблема. Благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия господин Версини. Но той не е тук. Everybody is there, not in a Reggie committee. No. He knows why. He knows why. He knows why. He knows maybe. Maybe there is a reason. Maybe there is a reason. Но вероятно отсъствието му се обяснява с факта, че има седмица на регионите. Така или иначе, крайният срок на измененията е вторник, 16 октомври, 12 часа. Това е крайният срок за измененията. Това ще ни позволи да гласуваме становището на 15 ноември, след което гласуването в комисията Тран ще бъде на 3 декември така че се движим абсолютно в рамките на графика. Сега само секунда. this is about this opinion. Our next opinion uh, is uh, uh Следващото ни е, становище ще бъде представено от господин Ван Милтенберг. Той е, в момента се движи към нашата зала от другата, където е трябвало да присъства. Господин Кавелек като докладчик в сянка е тук. Можем да започнем дискусиите. Нещо от е, Генерална дирекция бюджет има ли представители? Добре, днес очевидно ще трябва да отделим повече време от е, нормално. Добре, нека да, да изчакаме. Всъщност е, времето не ни притиска. Да изчакаме господин Ван Милтенберг.

I'm glad Mr. Van Miltenburg is here. Много се радвам, че господин Ван Милтенбург е тук. Днес след обед очевидно всеки има нужда да присъства на повече от едно заседание. Ето сега имате възможност да представите проекто становището си за проблемите с зачитане на принципите на правовата държава. Тук са и докладчиците в сянка и представители на Европейската комисия, така че заповядайте, господин докладчик. Благодаря, благодаря и за търпението. Действително много интензивно ни е работата днес. Трябваше да присъствам в комисията по транспорт е, по друг е, повод. Нека да се възползвам сега от възможността да благодаря на комисията за предложението. То е много важно. Става дума за защита на европейския бюджет. И тук не става дума, така да кажа, директно санкции за страните членки, които не зачитат принципите на правовата държава. По-скоро въпросът е да се направи така, че да са гарантирани е, финансовите интереси на съюз. Темата се обсъжда не само в нашата комисия, но и в други парламентарни комисии. Говорим с комисията, с съвета и така нататък за да е, е ясно, че ние се грижим за бюджета, за да има и гаранции за инвестициите, които се правят от бюджета. Това е целта на предложението. И за съжаление, това не винаги се случва. Има примери, има изключение естествено, когато се приемат определени е, проекти след е, фалшиви, така да се каже, процедури за търгове и се печелят от предприемачи, които са приятели на определен кръг. И тогава се оказва, че не може да се извърши съответната работа. И когато е, трябва да се върши, примерно, инфраструктурна работа, като изграждане на магистрала, трябва да има и съответните независими възможности за оценка. Освен това, ние имаме задължение да се бием, борем и с корупцията и с измамите във всички страни членки. И когато установим, че има структурни проблеми с правовата държава, с независимостта на съдебната система, с е, системата за проверки, тогава като последен на, на възможност трябва да има възможност и комисията да се намеси. Така че ние не предлагаме е, санкции, нямаме за цел да спрем студентите, примерно, да кандидатстват за Еразъм или някое дружество да не получи определена помощ. Въпросът е просто за ефективното прилагане на системата на правовата държава, за да се запазят е, интересите, включително финансовите интереси на Европейския съюз. Това е обосновката зад измененията. Би следвало а, да сме сигурни, е, че и съвета ще застане зад нас и доколкото става дума за изпълнение на бюджета, комисията трябва да си върши и своите задачи за изпълнението на този е, бюджет. В такъв смисъл аз лично не смятам, че е, трябва да се подчертава ролята на съвета в предложението. Ако смятаме, че съвета трябва да се намесва, ние не, не изпълняваме договорите, т.е. смесваме процедурата по член 7 с настоящото предложение, което не е редно. Така че трябва ясно да се каже и на съвета, че ние не смесваме нещата, че става дума за а, начин да се намери един, така като крайна стъпка, в крайен случай да се търси възможност за гарантиране на интересите на Съюза. А когато го обсъждахме доклада на господин Вестфал, коментирахме, че само доброто управление ще ни донесе и социално-економическо и териториално сближаване. И именно този доклад работи за това. Имайте предвид, че не става дума за санкции, не става дума за наказване на страните членки, става дума за разпоредба, която ще въжи за всички. Ако спазвате всички правила, ако има върховенство на закона, няма да има нужда да се налагат е, намаляване на финансирането. Господин Габелек, докладчик Сянка има думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря първо на докладчикът на господин Ван Бил, е, Милтенбург за толкова важното становище то действително има за цел да гарантира, че бюджета се използва спрямо предназначението. Съдебната система трябва да бъде независима и единствено по този начин може да се гарантира, че е, средствата от европейския бюджет са достатъчно защитени. Съгласен съм с докладчика, че прилагането на принципите законовата държава трябва да бъде съпроводено с определени условия спрямо изискванията на договора за функциониране на Европейския съюз. Основна отговорност, както казва и докладчикът, е на комисията, но считам, че Европейския парламент – също трябва да има своите ясно дефинирани правомощия, ако се използва подобен механизъм. Трябва да се чуе мнението на парламента, който трябва да може да се произнася по толкова деликатен въпрос. Всеки отделен казус трябва внимателно да се разглежда и съм сигурен, че ще намираме и демократично и практично решение. Също така, индивидуалните бенефициери на европейско финансиране не следва да бъдат засегнати от е, предложения механизъм. Примерно, студенти по Еразъм, научни работници не могат да бъдат отговорни за недоброто прилагане на върховенството на закона в своята страна. Но не следва да има и прекалено много изключения, защото тогава целта, това ще бъде контрапродуктивно спрямо целите на инструмента. Съгласен съм с комисията, че не може да има допълнителни изключения. Освен това, за да гарантираме изпълнението на върховен, принципите на върховенството на закона при разходване на европейските средства, това може да се случи единствено ако съществува правна система, която е независима и е, страните членки да могат да гарантират по този начин, че средствата от ЕС са достатъчно гарантирани. За нас е, в Комисията по регионално развитие това е от ключово значение. Затова трябва да има мерки, е, за да е ясно, че не толерираме е, не спазването на закона в големи размери. Благодаря. Други колеги искат ли думата? Заповядайте. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și colegilor mei Ворбитор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които се изказаха преди мен. Аз съм член на настоящата парламентарна комисия и за мен е изключително важна темата. Европейските средства са от е, ключово значение за развитието на страните членки, особено в е, страните от, източната Европа, от източна Европа, където те са от много решаващо значение. Контроверсат sau uh, dacă nu suntem foarte atenți, cu noțiunile pe care le folosim, pentru că amestecăm. Трябва да внимаваме да не изпаднем в противоречие с понятията, които използваме, защото говорим за съдебна власт и също и за понятия от други области. Става дума за средства, които се получават директно от европейските граждани, т.е. бенефициенти, които имат право да се ползват от е, средства на Европейския е, съюз. Дори заглавието е, е малко изкривено. Защита на бюджета. Това е малко прекалено защото става дума за неща, които трябва да бъдат ясно дефинирани. Ясни ли сме кои са точно принципите, които трябва да се прилагат? Каква е дефиницията за право или за върховенство на закона? Как, как точно можем да дефинираме подобно понятие правова държава? Кой го дефинира? Това трябва да е ясно, за да няма злоупотреби. Господин Дойч. Nagyon szépen köszönöm szót, milyen tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Благодаря. Съвсем накратко. Нека да изложа и моето становище. Първо, Европейската комисия излиза с проекто регламент по тема, по която се води много остър политически дебат и в парламента, и извън него. Не следва да си затваряме очите пред това. Наясно съм с това, че докладчикът не държи да възприема формулировките на политическия дебат, но искам да обърна внимание на това. Не би следвало да вървим в посока на политически дискусии. Нека, нека да сме наясно, че темата е изключително чувствителна и в политическо отношение. Не съм съгласен че това, което предлага Европейската комисия е добро като проект от текст. Европейската комисия нееднократно е излизала с а, е, точно толкова лоши предложения, колкото и настоящето. Аз е, лично е, съм а, завършил право и мисля, че институцията, която е, защитава принципите на правата държава, не може да действа в нарушение на тези принципи. Това абсолютно е недопустимо, когато говорим за демокрация в 21 век, за европейски ценности. Върховенството на закона не е лесно дефинируемо понятие. Много е, гъвкави могат да бъдат формулировките и те могат да се използват, за да се оправдае всяка евентуална картина. Ако разгледате проекта от предложението, ще установите, че там дефиниции не се съдържат. И бих е, казал следното. Ако се твърди, че предложението не е за санкции, аз имам опит с регионална политика и заседавам тук от 9 години. Нека да попитам следното е, Европейската комисия – Какви правомощия се дават с този регламент на европейските институции? Има ли законодателство, в което се казва, че, а, че ако има нарушения, няма да се налагат финансови е, санкции? Централна и а, е, е, източна Европа получава повече от а, западните страни. Това е така. Те са нетни а, бенефициери. Страните от Централна и източна Европа. Това е известно. Но има система, която се прилага на практика, съществуват санкции, всички страни се ползват от средствата по регионалните фондове и всички съответни компетентни органи имат право да провеждат процедури, по които да налагат санкции срещу съответните страни. Комисията в момента е започнала процедури срещу Нидерландия, Обединеното кралство и така нататък. Тоест, какво искаме да постигнем? след като е, излизаме с едно предложение, е, т.е. ни се дава едно предложение, което не спазва дори минимума изисквания за смислено законодателство, когато има разминавания, защото в настоящата система има санкции. Какво точно правим? Освен това, отново се обръщам към комисията, не към колегите. Много е, е притеснително, че е, в законодателството се казва, че бенефициентите не могат да бъдат отговорни за нарушаване е, на законодателство, но тук става дума за споделена отговорност е, за това как се използват средствата. Ако се установи, че не се спазват е, принципите на правовата държава на системно ниво, не би следвало отделния бенефициер да пострада, тогава комисията към кого ще налага санкции? В такъв случай цялата логика на споделено управление губи смисъла си. От този момент нататък само Интелектуалците в Брюксел ще решават кои пътища в Румъния да се строят, кои проекти в Германия да получават финансиране и как да се използват регионалните фондове. На практика тези принципи са абсолютно безсмислени, защото всичко може да се появи на хартия, но на практика тези изисквания няма да издържат проверката на времето не е възможно да се заобиколят местните, регионалните и националните власти и да се дават парите на бенефициентите директно. В Унгария има пример – Т.е. има шега за това как деца си говорят, че всъщност такова животно няма. Майче, ние се движиме в тая посока. Поставяме си някаква мисия невъзможна и си представяме, че можем да я изпълним. Не искам да поставям под въпрос добрите ви намерения, но а, моето становище за проекто предложението е много отрицателно. Е. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина. Ние представляваме една европейска институция. И вече 20 години съм депутат в Европейския парламент. Едва наскоро обаче започнахме обсъждането на това, дали държавите членки се придържат към основните ценности на Европейския съюз. И в държавите членки наистина се задават въпроси, ако някой не се придържа към правилата, защо тогава, независимо от това, ние трябва да предоставяме огромни суми пари на държави, които не споделят нашите ценности. Те трябваше да изпълнят определени критерии, за да бъдат прияти в Европейския съюз. Никой не е бил принуждаван да влезе в Европейския съюз. Това е един общ договор, който всички сме подписали въз основа на общи ценности. И принципите на правовата държава, според мен, са достатъчно ясно разписани в договора и в съответните процедури. В нашата комисия по регионално развитие винаги сме се стремили да разглеждаме регионалната политика без да клоним към едностранчивост. Искаме комисията да внесе своето предложение за бюджет, така че ние да можем да обвържем този бюджет с принципите на правовата държава. Това получаваме като предложение от комисията. Разбира се, можем да обсъдим дали начинът, който е предложен, е най-добър, но смятам, че самия подход е правилен, той е разумен. Мисля си, че нашата комисия трябва да се занимава с въпроса за принципите на правовата държава, защото ако някой злоупотребява с парите за регионална политика или дори има измама, ние не трябва да обсъждаме това. Парите могат да бъдат възстановени, може да бъдат преустановени средствата. Сметната палата вече каза, че е намаляло значително нивото на грешките. Това е положително. Обаче става дума за принципите на правовата държава. Трябва да признае, че не прочетох много задълбочено становището, но смятам, че трябва да работим много прецизно тук. Не знам дали корупцията, която следва да бъде преследвана по наказателното право. Също така се включва в принципите на правовата държава и, както каза докладчика, има процедура за всички държави и членки да провеждат необходимите проверки. Не мога да си представя, че има която да била държава членка, в която корупцията е равна на нула. Така че въпросът по-скоро стои дали този въпрос да го обхванем с това становище или да го включим някъде другаде. Обаче ясно е, че държавите членки трябва да отговарят и трябва да спазват на принципите на правовата държава край на краищата става също така и за солидарността на държавите членки, на това, че някои държави изличат полза от тази солидарност. Може би в някои случаи това не е съвсем реалистично. Затова смятам, че това е едно становище, което има политическо значение и трябва да сме конструктивни в нашия подход и да помислим какво точно искаме да предотвратим, а именно това Държавите членки, които накърняват, нарушават тези принципи на правовата държава, трябва да видим какво правите и какво може да направи Европейския съюз, за да предотврати насочването на финансиране към такива държави. Ние искаме да защитим Европейския съюз и неговите ценности. Това е нашето първо обсъждане по тази тема. Ние не сме водеща комисия. Ние само подготвяме становище. Комисията по бюджетите и по бюджетен контрол, тези две комисии се занимават с това. Те са водещи комисии. Обаче за нас, нашата комисия, това е много важно, защото връзката между финансовото правното подпомагане от страна на Европейския съюз и принципите на правовата държава в държавите членки, тази връзка за нас трябва да бъде много силна. И мисля си, че това е част от защитата на интересите, не само интересите на Европейския съюз, но също така интересите на всеки гражданин на Европейския съюз. Ние молим и изискваме отговорност от всеки. Сега господин Госпожа Томашича, вие сте докладчик сянка, така ли? Да, добре, заповядайте. Благодаря. Благодаря. Цялостният потенциал на бюджет на Европейския съюз може да се използва пълноценно само ако в държавите членки има среда, която да подпомага разумното разходване на средства. Всички държави членки имат вече задължението да одобрят финансова рамка, която е надежна. Те трябва да гарантират надлежното разходване на средствата на Европейския съюз и те трябва да гарантират необходим институционален и административен капацитет. Освен това, предварителните условия, свързани с политиката, могат да насърчат сътрудничество между държавите членки. Това може да доведе, например, до економии до мащаба. Зачитането на принципите на правовата държава е предварително условие. То трябва да бъде изпълнено, за да се гарантира това, че средствата на Европейския съюз са насочени към държавите членки и се защитават надлежно. Това се отразява и в съобщението на комисия 2014 година. Съгласна съм, че разследването трябва да се води независимо и безпристрастно. Необходимо е да има достатъчни ресурси и процедури, за да може за да може да се гарантира по-специално и правото на справедлив процес. Тези предварителни условия са необходими като минимална гаранция за произволни и необосновани решения за разходването на публични средства. Обаче не могат да подкрепя предложенията на господин Ван Мителберг. Той иска да извади съвета от законодателния процес – принципите на правовата държава не могат да се спазят, ако се лишават от права държавите членки. Това няма да доведе до положителни промени. Благодаря ви. Благодаря. Чухме много различни мнения, за това сега ще помоля представителя на Европейската комисия, генерална дирекция бюджет, Валброк, ако имате възможност да отговорите, моля отговорете. Ако имате възможност да обясните, моля дайте ни обяснение. Това е първото ни обсъждане и смятам, че е важно да получим цялата информация от Европейската комисия. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите в Европейския парламент за техния интерес към това важно предложение на Европейската комисия. Защо е важно това предложение? То е част от пакета за следващата многогодишна финансова рамка за следващия многогодишен период. Това е основна част от законодателството, защото, както правилно каза докладчика, това е изключително важна предпоставка за ефикасното разходване на средствата на Европейския съюз, насочени към държавите и членки. Комисията е убедена, че е важно да се подчертае факта, че вече има такова задължение да се спазват принципите на правовата държава, но също така Ако има недостатъци при изпълнението на тези принципи, това означава, че средствата на Европейския съюз не могат ефикасно да се разходват. Така че става дума за ефикасното разходване на средства. За това се радвам, че докладчикът се е спрял на този аспект. Определението. Да, чухме различни мнения за това. Не сме изобретили нищо ново. Определението се съдържа в съобщението на комисията – и също така се опира върху най-добрата световна практика. Съобщението на комисията се казва нова доредба на Европейския съюз за укрепване на принципите на правовата държава. Също така това съобщение се опира върху съдебната практика и на Съда на Европейския съюз, и на Съда за човешки права и работата на Венецианска комисия. Така че това определение не е ново. Това е просто едно консолидирано определение. И това предложение ще има финансови последици и това също така се вписва в смисъла на член 2. Ние виждаме, че там са визирани принципите на законосъобразност, включително подотчетност и прозрачност, демократичен, плюристичен процес, правна сигурност, недопускане на произвол при вземане на решение и разделение на властите, както и равенство пред закона. Това е съдържанието. И това съдържание, както вече казах, е добре застъпено и в международното право и в правото на Европейския съюз за корупцията. Смятаме, че фактът, че корупцията не е нещо, срещу което държавата членка активно се бори, това за нас е сериозен проблем – и това се вписва в член 3. Там казваме, че мерките, които трябва да бъдат предприяти от държавите членки, във връзка с явления, които застрашават финансовите интереси на Европейския съюз, ако не се извършва надлежно разследване и наказателно преследване на случаите на корупция. Така че тук има важна връзка. по правомощията и разделянето на властите и използването на регионалните средства, ние знаем, че ако има нередности или грешки или откровена измама при използването на средствата, ще има финансови корекции. Това е неизбежно, но това се отнася до отделни случаи, които са били предмет на одит и е било установено, че има някакво несъответствие в сумите, но тук ние говорим за нещо друго. И това предложение дава на комисията правомощия да реагира в случаите, когато не просто имаме някакво единично нарушение, но когато има проблеми в държавата членка, които надхвърлят мащаба на един отделен проект или програма. Тоест, това е един по-широк обхват, но той трябва да бъде пропорционален и да отговаря на мащаба на проблема, на мащаба на нарушаването на принципите на правовата държава. Важно е да се разбере, че тук става дума за общите правомощия на комисията да предлага финансови хоризонтални норми, например финансови регламент, и за това ние предлагаме този отделен регламент, който обхваща всички видове фондове и средства, включително и прякото и непрякото управление. И за това предлагаме това като допълнение, предпоставка за ефективното и ефикасното разходване на средства в следващата многогодишна финансова рамка. Защо предлагаме да има един такъв отделен процес за вземане на решения? Вече е имало един прецедент, свързан с предварително условие, само че не в областта на политиката, а економиката. Вече има такъв механизъм, който цели да гарантира това, че държавите членки спазват необходимите економически правила, например в сферата на бюджетния дефицит. Тоест, тук виждаме възможност и съвета да се намеси чрез квалифицирано мнозинство. Смятаме, че по този начин се постига подходящия баланс. В момента комисията внимателно изслушва всички мнения по това досие и в съвета, и в парламента. За момента различните парламентарни комисии в Европейския парламент заеха различни позиции по този въпрос. Така че в момента искаме да чуем другите мнения и да оформим окончателната си позиция. Но за комисията още веднъж ще кажат, не става дума само за изпълнението на бюджета, става дума за нещо по-важно и по-широко, защото става дума за последици за държавите членки от нарушаването на принципите на правовата държава, защото сметнахме, че ако комисията само действа въз основа на акт за изпълнение, това е прекалено лек инструмент. Разбира се, в заключение трябва да кажа. А, да, важен момент са бенефициентите – защото имаме отделна разпоредба за тях. Наясно сме, че някои от тези разпоредби могат непряко да засегнат, неблагоприятно да засегнат бенефициентите. Но се стремихме в максимална степен да заложим в този регламент това, което ще ни позволи да избегнем неблагоприятните последици за бенефициентите. Предвиждаме не само пропорционалността на мерките спрямо обхвата на нарушаването на принципа, но също така предвиждаме възможност за целенасочени мерки от страна на Европейския съюз. В член 42 се казва, че държавите членки не могат използват факта, че те подлежат на процедура за принципите на правовата държава, те не могат да използват това, за да избегнат своите задължения спрямо бенефициентите. И това е много важно, защото това до сега не е било застъпено в законодателството на Европейския съюз. И това дава възможност на гражданите, възможност да кажат, вие не може да прекратите моя договор, защото правителството в момента подлежи на активна процедура за нарушаване на принципите на правовата държава. Не. Правителството продължава да има задължението да финансира, да изпълнява договорите, да изпълнява вече поетите от него задължения спрямо крайните бенефициенти. Ние сме наясно с това, че ситуацията е сложна, но ни искаме да изберем такива мерки, които да не засегнат крайните бенефициенти. И искаме да гарантираме това, този член 42 да бъде изпълняван на практика. Така че това е първият ни опит да приложим този принцип на практика. Благодаря. Господин Ван Милтербург, искате ли да отговорите съвсем накратко, защото много от нещата вече бяха казани. Искам да привлека вашето внимание към това, че това е законодателно становище, така че може би ще видим определен сблъсък на различни мнения. Така или иначе важно е да подготвим законодателно становище и да подготвим компромисен текст, защото никой няма да чуе нашия глас, ако просто отхвърлим компромисния текст и разбира се, водещите комисии ще поемат своята водеща роля, но важно е те да включат мнението и на другите комисии. Независимо от казаното от Европейската комисия, аз продължавам да смятам, че ще засилим това предложение, ако извадим от него всички елементи, Изнет, включим в него всички елементи от член 7, защото това не е предложение толкова за принципите на правото държава. Това е всъщност една разводнена версия на разпоредбата, която имаме в член 7. И аз се консултирах с юриста госпожа Фита от университета във Флоренция и Посочих това в изложението на мотивите. Ако Европейската комисия наистина основава това предложение върху членовете на договор, които се занимават с финансовите въпроси, това са членове 322 и 317, в които се говори за изпълнението на бюджета. И комисията тук рискува много, защото може да се окаже в такъв случай, че няма да има нужда от намеса на съвета. Разбира се, комисията винаги може да информира другите институции, но въпросът е, че всеки трябва да поеме собствената си отговорност. Благодаря ви, с нетърпение очаквам обсъжданията. Бюджет и конт ще гласуват този законодателен доклад в края на ноември. Така че ние трябва да го разгласуваме на, 14, на 15 ноември най-късно. Предлагам крайен срок за изменение за 12 часа петък 19 октомври. 19 октомври, 12 часа. And uh, I'm sure there will be uh, interesting debate between... Сигурна съм, че ще има интересни дебати между докладчиците в Сянка по това становище. Продължаваме с нашия дневен ред. Искам да ви напомня, получили сте решенията на координаторите, които ние взехме вчера. Може ли да ги одобрим? Имате ли възражения или коментари към тях? Yes, also the decision about the meeting on 27. Заседанието на 27 за нея, то, то също е ви е изпратено. Добре, приемаме решенията на координаторите. Няма по точка разни нищо. На 15 октомври ще е следващото заседание след обяд, между 3 и 6 и половина след обед. С това закривам заседанието. Благодаря на преводачите. Благодаря ви за участието и вашето търпение.